участват в обществото, в економическия, в политическия живот, както и да постигнат по-голямо удовлетворение в семейния живот. Благодаря. Имах привилегията да председателствам този е, дебат и се радвам, че това беше така. Не само защото имаше такова силно е, присъствие и че почти всички останаха от началото до края на дебата. Това почти никога не се случва. Всички тази вечер тук следиха дебата и те слушаха. Това би трябвало да бъде обичайната практика в парламента, а не просто да дойдат, да си произнесат изказването и да си тръгнат. Така че ние очакваме членовете на Европейския парламент да се държат както вас тази вечер. Благодаря ви много. И така, гласуването ще бъде утре по обяд. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Ек за съвместната научно-изследователска и развойна програма за Балтийско море. Бих искал сега да дам думата на госпожа Ек в качеството и на докладчик за 4 минути. Толман, talman, Господин председателю, представители на комисията и на председателството на съвета, уважаеми колеги. За 150 години Балтийско море се превърна в кризисно море. А преди това беше едно чисто море. Сега вече има водораксли, токсични отпадъци. Нищо не е наред. Ситуацията е изключително тежка въпреки действително известен напредък, който е, се постигна в края на 90-те години и 2000-ни години специално за фосфора, ситуацията обаче продължава да бъде много е, обезпокояваща. И така, въпреки този напредък, се продължи е, да се излива в това море и живак и всякакви други токсични отпадъци. Има много водорасли в е, е, това море. В този красив регион, ако погледнете на дъното, ще видите, че има цели килими от вонящи водорасли, а децата искат да се къпят там и след това хващат разни болести. Така че трябва наистина да разберем, че е необходимо да подобрим познанията ни, свързани с Балтийско море. Това е много сложна екосистема и не можем да намерим решение без координация и сътрудничество с учените от целият този регион. Много научни проекти се провеждат в момента, но това не е достатъчно. За да разрешим проблема, направихме предложение. Предложение, което се нарича бонус. Става въпрос за съвместна програма, научно-изследователска програма между държавите около Балтийско море – включително и Русия, за да може да се справим с предизвикателството. Бонус е стратегически план с съвместни цели. Става въпрос за повече от 500 научни работници от е, различни държави и Европейския съюз и държавите е, участнички ще отпуснат повече от 1 милиард за за тези програми. Така или иначе, огромно е населението, което зависи от този ресурс и трябва да се подобри научно-развойната дейност, за да имаме по-добри познания. За съжаление, в момента тази дейност е доста частична и изолирана, трябва да се координира тази дейност и за това е създадена програмата Бонус. Тя е, обединява всички национални проекти, които за първи път се интегрират в една истинска стратегическа програма с ясна цел. Благодаря на всички, на колегите, на Испанското председателство, на комисаря, който отговаря за е, научно-изследователската дейност. И се надяваме, че това ще бъде успешно. Става въпрос за мерки в областта на екологията, абсолютно необходими мерки. Те трябва да бъдат динамични, защото Балтийско море е жизнено важно. Знаем, че това море е, е, е в, включително и в основата на културата ни и трябва да поддържаме това море за децата ни и за внуците ни. Благодаря. Благодаря сега от името на комисията госпожа Гюргиген Куин. Желая ми добре дошла, защото лично аз все още не съм представила, представил дебат, в който вие да участвате. Заповядайте. Господин заместник председател, уважаеми депутати, искам да благодаря на Европейския парламент и в частност на докладчика госпожа Ек за това, че подкрепиха предложението на Европейската комисия за бонус. Искам да благодаря за конструктивната подкрепа Искам да благодаря и за становището на Комисията по околната среда на Европейския парламент за бонуса. Ние сме наясно с сложните проблеми в околната среда в Балтийския басейн, както бяха очертани добре от госпожа Ек преди няколко минути. Всичко това застрашава многообразието на услуги, Фрагментирането на научно-изследователската система, липсата на сътрудничество и координация подкопават резултатите като цяло. Това е предизвикателство, пред което сме изправени в Балтийско море. Нито една отделна балтийска държава не може да реши сложните екологични проблеми в този регион. За да се справим с екологичните проблеми в Балтийско море Спешно е необходимо да имаме интегрирана стратегия за морето, да се обединят усилията, ресурсите, да се насърчи трансграничната мобилност на научните работници. Инициативата Бонус, заедно с усилията в рамките на стратегията на Европейския съюз за Балтийския регион, целят да се разрешат тези предизвикателства ефективно и координирано. Приветствам институционалното споразумение относно прилагането на инициативата Бонус, постигнато на 29 април миналата година. Искам също да изразя съжаление, че не се постигна съгласие между държавите членки за общ модел, така както беше предвидено в първоначалното предложение на комисията. Без общ бюджет, подбирането на най-добрите регионални приоритети на базата на техните отлични качества и на очаквания резултат не биха могли да бъдат изцяло гарантирани. Не би могло да се използват добавената стойност, повишаването на ефективността, които могат да се постигнат чрез трансгранично сътрудничество. Комисията иска да подчертая, че прилагането на това решение не трябва да се разглежда като прецедент за бъдещи предложения. Държавите членки трябва да се ангажират с обща бюджет за трансгранично финансиране съгласно член 185 от Лисабонския договор. Европейската комисия вярва, че бонус ще може да използва потенциала на научно-изследователските програми в Балтийско море, да подобри научно-изследователските възможности на региона, да насърчи трансграничното мобилност на изследователите, да насърчи синергиите, да се избегне доблаж. По този начин може да се гарантира устойчивото развитие на Балтийско море. Благодаря. Сега давам минут думата на госпожа Розбах от името на Комисията по околна среда. Благодаря. Това е един наистина важен пилотен проект, но тук става дума за съвместна работа между проблеми свързани с околната среда, по проблеми на околната среда в Балтийско море. Е, един от важните моменти е да не се изхвърлят отпадъци в Балтийско море. Той е едно, от най замърсените морета в света. Тази програма е, поставя много сериозни задачи да да изброи, да, да набележи, е, да идентифицира всички тези проблеми в е, Балтийско море и съответно да набележи мерки за тяхното елиминиране има руски газопроводи е, там. Е, той е един е, много важен кръстопът на всякакви инфраструктури. Затова ни трябва програмата бонус. Но тя не трябва да е изолирана. Трябва да, им, да бъде подкрепена от съответно от държавите членки. И финансово, разбира се, не само чрез политическа воля. Благодаря. Сега ще дам думата на политическите групи. Ще започнем с Народната партия. Е, господин Ван Нестер Рой, е, Ламберт, е, минута и половина. Благодаря, госпож... господин председател, госпожо комисар. Мисля, че специфичните проблеми на Балтийско море изискват и специфичен подход. Мисля, че сега можем да приключим с думите и да започнем с действията. Да, казва се, че искаме нещо общо. Обединение на всички усилия, всичко да е събрано и оттам нататък да подходим с съответните научни критерии. Само, че след консултациите решихме, че трябва да сме малко по-прагматични. Трябва всяка държава да си избере евентуално от списъка на проектите на университетите. Ми, няма нищо лошо, обаче е, все пак е, всичко това трябва да сработи ефективно и то по-добре, отколкото в миналото и може би да послужи за пример за Европа 2020 година. Европа плаща, държавите плащат, но тук не става въпрос само за научни изследвания, а става въпрос след това и за изпълнение на проектите, за да можем да възстановим екологичната ситуация. Имам още две забележки. Първо, считам, че този подход за Балтийско море може да послужи за пример за други макроекономически региони, например Дунав. И задавам въпрос към е, комисаря. Не бихме ли могли да помислим за този регион? Само, че председателят прекъсна господин Ван Нистелрой, сега е господин Герек от името на социалистите. Господин председател, госпожо комисар, проекто предложението относно решението за Балтийско море, представено от Европейската комисия, въвежда важен елемент, а именно стратегическото планиране. Без него ще има само широко развитие на научните изследвания. Ние искаме да има един по-добър план за действие, по-широка стратегия, която да включва не само Балтийско реме, море, но и други. Избора на експерти е много важен, тъй като изследванията отива по-далече от лабораториите. Става дума за територии под юрисдикцията на отделни страни. И това трябва да намери отражение в е, избора на независими експерти от комисията. По-добрия е капацитет е, в Балтийско море за научни изследвания трябва да отчита следните фактори. Потенциала за научни изследвания в държавите членки е различен. Човешките ресурси, са едно нещо, но има също проблеми с лабораторните условия. В много страни има неприемливи изисквания, които могат да се отразят върху сегашните изследвания. Стратегически етап изисква време и трябва по-добре да се използва, да се насочи вниманието върху а, същността по-голяма степен. Да се определят приоритетите за научни изследвания за Балтийско море и едва тогава да се адаптират инструментите и предвидените инвестиции. Благодаря ви, господин Герек. Госпожин Хаси от името на групата на Зелените. Скъпи колеги, благодаря ви много благодаря много на докладчика Елена Ек за отличния доклад. Е, наистина тази програма, изследователска програма Бонус, е, заслужава нашата подкрепа. Тя е една добра инициатива, тя проистича от стратегията на Европейския съюз за Балтийско море, която според мен наистина бележи напредък. На практика Балтийско море е, се превърна в Маре Марен Остром на Европейския съюз е, поради, след разширяването и много дълго ни време ни беше необходимо да схванем значението на това. Както каза Лена, е, наистина няма достатъчно. Много се говори, много неща се предлагат за Балтийско море, но недостатъчно координираме усилията си. Трябва по-добре координирани научни изследвания да се е, водят, които да ни помогнат да разберем две неща за екологията на Балтийско море. Първо, положението наистина е отчаиващо там. Това е едно от най-замърсените морета в света това е, е да, най-голямата площ, е, която е лишена от е, кислород и всъщност е мъртва, се намира в, в, на дъното на Балтийско море. Второ, според мен тези изследвания ще ни помогнат да разберем по-добре, че ние сме причинителите на проблемите на Балтийско, Балтийско море. Огромният проблем е еутрофикацията, е е, размножаването на планктона и замър... вследствие замърсяване. И е, това бе добре описано в доклада. Основният източник на еутрофикацията са азота и фосфора от земеделието ето защо координирани научни изследвания трябва да ни помогнат да научим достатъчно за тези неща и да разработим по-добри, по-интелигентни земеделски практики в, е, в всички е, отрасли, но предимно в земеделието. Е, торове биват е, изкуствени торове се изхвърлят в е, морето, които разрушават ресурсите. Научни изследвания, научните изследвания обаче няма да решат всички проблеми. Трябва да сме наясно, че спасяването на Балтийско море изисква реална промяна не само в областта на земеделието, но и в политиката. Надявам се, че сега, че ще можем да превърнем Балтийско море в, е, е, ще спаси Балтийско море и то няма да бъде е, едно от най-замърсените в света. Благодаря много. Сега след е, политическите групи, индивидуални оратори. Калавахио, минута и половина. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, радвам се да видя, че има тази програма бонус, която ще интегрира програмите на държавите членки и Европейската комисия в сферата на опазването на околната среда в Балтийско море. Това е иноваторска програма и пример за регионално сътрудничество в областта на изследванията. Има и други региони, като Балтийския регион, например Югоизточна Европа, която може също да се възползва от координиран подход от страна на държавите членки, за да могат да се справят с общите предизвикателства и да гарантират устойчивото развитие на региона. За това бих настояла Европейския съвет и комисията да обмислят възможността за създаване на обща научно-изследователска програма за Гоизточна Европа, като се фокусира, фокусира върху морето, биомногообразието, енергийните източници в морето и устойчивото развитие на Атлантика, както и достъп до съседните региони. Благодаря ви. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Има четирима желаящи да вземат думата. Разполагате с една минута, след която ще ви прекъсвам. Господин Лухан, Господин председателю, Общността иска по-силна научна изследователска дейност. Имаме нужда от съвместна програма, за да отговори на предизвикателството и за да може да бъдат по-ефективни всички научни изследвания и за да постигнем устойчиво развитие на региона. Тази програма действително е много положителна за региона на Балтийско море, но програмата не би трябвало да е, се прицелва единствено в този регион. Тази форма на регионално сътрудничество трябва да се приложи и в други региони, например за Средиземноморието или за Дунав. Така, действително, Европейския съюз може да бъде силен и способен. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Прилагането на Програмата за научни изследвания за Балтийско море трябва да отчита катастрофалното положение на Балтийско море, особено там, където са планирани крупни инфраструктурни проекти, в които участват не само страните Европейския съюз, но и други. Генотоксичността в някои региони е над нивата с стотици пъти. Програмата Бонус вече показа възможност да допринесе за мониторинга върху Балтийско море. За да се гарантира обективността и широкофойността на изследванията, е важно да се включат и изследователи от всички страни на равна основа. Трябва да има нужното финансиране, трябва да се забелязват заплахите своевременно, за, и да не се допускат екологични катастрофи. Госпожа Антонеско има думата. Господин председателю, проблема би могъл да бъде по-добре решен, ако научните изследвания, които се провеждат от държавите членки, се интегрират и се правят съвместно. Точно за това ние подкрепяме това предложение за програмата Бонус много е хубаво, действително, да се направи обаче крайна оценка на програмата, за да се види каква е ефективността му. И да се очертае в ясни линии какъв е напредъка. Хубаво би било тези резултати да бъдат публикувани на сайта на програмата и така самите предприятия разберат какви са възможностите да планират евентуални инвестиции. Би било интересно да се научи какви са конкретните резултати, каква е ползата, каква е добавената стойност за екологията, за гражданите и за развитието на, на този регион, особено в економическа криза. Благодаря. Господин, господин Сикерски. Дами и господа, напълно одобрявам и се подписвам по тази програма за научни изследвания в Балтийско море бонус. Наистина убеден съм, че една наднационална програма, научно-изследователска програма, в която участват много държави, ще бъде по-ефективна и ще допринесе за устойчивото развитие на Балтийско море. Бонус 169 включва 8 държави има е, една държава наречена Русия в е, този случай, обаче и ще бъде наистина показателно дали руските е, има особено значение това, че руски следователи също ще участват. Това би трябвало да, да допринесе за развитието на бъдещи макрорайони. Жалко е, че не можем да си позволим открито да обсъждаме и е, да определим последствията. Извиняваме се, не се чува оратора, май прекъсна микрофона. Господин Борис има думата. Благодаря ви много, господин председател. Искам да подчертая, че Изследванията в Балтийско море трябва да се разглеждат а, като елемент на кохезионната политика на Европейския съюз, тъй като се фокусираме върху няколко хоризонтални аспекта, а, като Дунавския а, проект, а, Средиземноморския. Те трябва да бъдат взаимно свързани. Важно е да се фокусираме върху стратегията за Балтийско море.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 Господин заместник председател, искам да благодаря на докладчика, на госпожа Ека, на десетимата изказали се депутати толкова късно тази вечер. Радвам се, че всички инициативи по член 185 в рамките на седмата рамкова програма са приети. Това е политическо постижение за всички институции на Европейския съюз. Инициативата Бонус ще помогне на страните от Балтийско море да се справят с сложните и неотложни екологични проблеми чрез насърчаване на синергия и избягване на дублирането на националните усилия. Предвид на политическите проблеми, които съществуват в света, Въпросите, свързани с енергетиката, с продоволствието, изискват да работим в по-голяма степен заедно. Член 185 и инициативите по него го помагат за разрешаване на тези проблеми. Реализирането на тези инициативи ще доведе до по-добро сътрудничество на европейско ниво при най-добро използване на общностните и национални ресурси. Аз съм силно ангажирана с развиване на европейското научно-изследователско пространство, но ние трябва да работим в сътрудничество и единно. Това е изключително важно за бъдещото економическо развитие на Европейския съюз, ако искаме Европейския съюз да стане глобален лидер в сферата на научните изследвания и науката като цяло. Благодаря. Благодаря. Ще приключим дебата с изказване на госпожа Ек, която разполага с две минути максимум. Благодаря, господин председател. Бонус е пилотен проект по член 185 и както казахте и мога да ви гарантирам, че всички, които ще сътрудничат в контекста на тази програма, които ще бъдат засегнати повече или по-малко, мога да ви убедя, че е, не е лесно да се обединят всички тези средства за научни изследвания на всички държави членки. Това е огромно предизвикателство. Много е трудно да се координират различните традиции в областта на науката. 16 големи групи, 500 учени, 8 държави, целият Европейски съюз е, ще гледа внимателно това, за да види дали ще функционира. Освен това, трябва да сме е, ефективни в работата си. Трябва да се разбере, че изискванията от държавите членки и от самите научни работници са големи. Трябва да се вземат политически решения и то силни, за да е, можем да проявим е, сериозна дисциплина, но тези научни програми трябва естествено да бъдат оценени по-късно, но днес трябва заедно да поемем тази отговорност за решаване на проблемите на Балтийско море. И трябва да послужим за пример за други региони в Европа, за Средиземно море, например за ресурсите на Европейския съюз, най-общо казано. За това това ще бъде образцова програма. Балтийско море е част от нашата история, от нашата култура, от края на ледниковия период. Можем да си мислим за викингите, за големите пътешественици, но нека да помислим и за студената война. Наша е отговорността да е, управляваме това наследство. И аз мисля за тези предизвикателства и за тези проблеми, но Искам непременно да ви благодаря на всички. Работата не е приключена. Дори когато този текст, текст бъде прият и подписан, работата едва тогава ще започне. Благодаря, госпожо Ек. Така приключваме с е, дебата и ще се гласува утре. Сега преминаваме незабавно към следващата точка. Припомням ви, уважаеми